Социалистите, демократите, НС и независимите получих номинации в коми... комисии и делегации. Тези номинации ще бъдат част от протокола на настоящото заседание. Ако няма никакви бележки до приемането на протокола, тези номинации ще се смятат за одобрени. Компетентните органи в Германия ме информираха за